Добро утро, уважаеми колеги. Започваме. Днес заседанието ни е доста кратко, вероятно сте видяли в дневния ред. Можем ли да приемем дневния ред? Ако няма възражения, приемаме го. Знаете, че заседанието се излъчва в интернет. Прочетете новото издание на нашия бюлетин. Нека и да одобрим протоколите от заседанието от 25 септември. Това одобрение трябва да се случи до края на текущото заседание. Ако нямате бележки, протоколите ще се считат за приети. И така стигаме до календара. Точка 4. Предложение за график на заседанията за 2020 година. Вероятно няма да гласуваме по тази точка. Всички са видяли графика. Няма забележки. Приемаме го. Благодаря. И сега вече гласуването. Имаме три гласувания, които ще се проведат по електронен път. Става дума за мандати. Точка 5. Решение за започване на преговори по въпроса за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия и европейската статистика по силата на правило 72 от правилника за дейността. Some procedural uh, question. Възникна процедурен въпрос. Написали сме в дневния ред, че гласуването е от 9.15. Съответно ми казват, че трябва да изчакаме до 9.15 с гласуването. Може пък да дойде още някой. Май твърде бързо преминахме през първите няколко точки от дневния ред, затова нека да изчакаме до 9.15. Извинявам се. Yes, colleagues. Uh, Уважаеми колеги, но тези, които дойдоха по-късно, искам да им кажа, че ги изчакахме. Чакахме да стане 9.15, вече е 9.15. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. За какво става дума? Ще гласуваме господин Бенифей. Дали иска да каже няколко думи за това, за какво ще гласуваме? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Програмата за единния пазар за период от 2021 до 2027 включва по чапката си 6 програми, които са част от настоящата МФР. Тази програма може да изиграе важна роля Сел, защитата на потребителите, на МСП, развитието на единния пазар. Става дума за надзор на пазара, за безопасност на храните. Предложението на комисията е добра отправна точка. Текста, прият от е, парламента на първо четене през февруари, също е добър. Господин Данти превръща програмата в една още по-амбициозна инициатива, що се отнася до предоставянето на ресурси. 3 милиарда се предвиждат за МСП, включително за микропредприятия предприятия. Акцента пада върху устойчивостта. Въвеждат се конкретни цели за надзор на пазара, за безопасност на изделията, включително тези, които се продават онлайн. Има високо ниво на защита на потребителите, особено на най-уязвимите, особено за онези, които са изправени пред сериозни предизвикателства с оглед на новите технологии Залага се на растежа, на екологизацията, на екологичното потребление. Идеята е да се правят избори, които са екологични по своя характер, Поехме ангажимент, прехвърляме го сега и в новия мандат. Колеги, разчитам на вашата подкрепа. Нека да започнем преговори с съвета максимално бързо, да защитим своята позиция, да гарантираме, че програмата ще получи необходимите ресурси, за да може всички тези дейности да бъдат разгърнати максимално бързо. Необходимо е да се постави сериозен акцент върху развитието на единния пазар в идните няколко години. Колеги, обръщайте се към мен всеки път, когато имате нужда от допълнителни подробности и информация. С удоволствие ще откликна. Искам да благодаря на всички колеги, на докладчиците в сянка, на онези комисии, които предоставиха становища. Надявам се, че сте следили процеса и ще следите хода на преговорите. Ако комисията потвърди мандата днес, ние ще преминем към преговори, ще обсъдим текста и в пленарната сесия. Благодаря, казва председателката. Начало на гласуването. Изчакваме господин Мандърс да гласува. Гласуването приключи. Не, всъщност един глас повече за НП. Сега всичко е наред. И така гласуването приключи. 37 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Благодаря ви. Така стигаме до точка 6. Създаване на програма Митници за сътрудничество в областта на митниците още един мандат за започване на междуинституционални преговори. Дам думата на госпожа Грапини, докладчик. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да благодаря на всички политически групи за добрия дух, в който протекоха разговорите, за това, че успяхме да създадем компромисни текстове. Искам да кажа, че тази програма Митници е много важна за единния пазар, за защитата на потребителите. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка, на координаторите на политическите групи, отличен компромис. Успяхме да постигнем почти всички политически групи застанаха зад него. Имаме червени линии, които ще отежнят преговорите. Очакваме да има и тристранни разговори. Надяваме се, че програмата няма да се забави и няма да има проблем с финансирането, защото иначе би имало отрицателно въздействие върху единния пазар. Благодаря, госпожо Грапини. Преминаваме към гласуването, начало на гласуването. Край на гласуването. 42 гласа за, против 1, въздържали се няма. Благодаря. И сега точка 7 от дневния ред. Още един мандат за започване на преговори създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване на митнически контрол като част от фонда за интегрирано управление на границите. Господин Поспешил. Yes, please. Благодаря. Благодаря ви. Тази тема е свързана с темата, разработена госпожа Грапини. Става дума за упростяване на правилата, отнасящи се до външните граници на Европейския съюз и до единия пазар. Тази тема беше обсъждана по време на предишния законодателен период. Всички бяха единодушни тогава и сега ви моля да подкрепите доклада, за да преминем напред. Сега преминаваме към гласуването. Начало на гласуването. Again, one, two... Един е в повече от НП. Благодаря ви. Край на гласуването. 41 за, 1 против, няма въздържали се. С това приключваме гласуването за това заседание. Във връзка с самото заседание остава точка разни, по която нямаме нищо за обсъждане. Датите за следващите заседания ще се уточнят с координаторите. Те са в залата, така че продължаваме с тях веднага. Благодаря ви.